Bună seara, dragi colegi! Aș dori, dacă se poate, să începem. Добър ден, скъпи колеги. Бих, би трябвало да започнем заседанието малко с леко закъснение. Ще започнем с първата точка в дневния ред, приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, проектът от дневния ред е прият. Ще се предава по интернет е, днешното заседание. Превод ще има на френски, немски, английски, италиански, португалски, испански, чешки, литовски, български е, и румънски преводачите са в е, сградата на парламента. Те разчитат на качество на звука и на видеообраза, за да може посланието ви да бъде разбрано. Затова е много важно да следвате насоките, е, които са ви пратени за изказване. Имайте предвид, че всякакви е, намеси на звуци по, телефона няма да се превеждат. Ще ви моля да говорите народния си език, ако разбира се е предвиден превод от него. Препоръчва се да не се четат е, написани речи, използвайте или свои бележки, или някакъв помощен материал, но говорете спокойно, е, бавно и е, разбрано. Благодаря ви за е, разбирането. Ще припомня, е, че колегите, които е, са в залата, би трябвало да носят задължително маски. И така, сега да е, преминем към е, процедурата на е, дистанционно гласуване. Ще в 16.45 започва гласуването и ще приключи в 19 в 7. Всички участващи в гласуването или от залата тук, или дистанционно, ще гласуват чрез апликацията iVote. Е, ще гласуваме по стария застаряващ континент, възможности и предизвикателства и така нататък е, заглавието ви след 2020, след COVID-2020. Качени са всички списъци за гласуване на iVote. Две е, сесии ще имаме. Първата от 4.45 до 7 по време на тези сесии ще е, трябва да предадете своите списъци с е, изменения и компромисни изменения чрез вашите апликации на iPad-ите или iPhone. Трябва да си впишете името в е, горната лява част на екрана да и попълните да гласуване, гласа си по всички е, изменения, като натиснете копчето срещу съответното изменение. Това може да направите пряко в, в, в апликацията, като натиснете е, копчето Play е, горе на екрана. След като успешно сте подали гласа си, апликацията ще изпрати бюлетина в е, формат PDF до вашия е, имейл е, адрес, е, който е, знаете и е, списъка за гласуване трябва да се предаде след като се обяви гласуването, но не по-късно от е, 19 часа днес, когато е, ще е края на гласуването. Списъци, които са поступили извън този е, слот, няма да се приемат ще получите и имейл, както и е, уведомление от е, iVault, е, в което ви се казва потвърждение, в което е потвърждение, че сте гласували. Преди да постигнете това, тази пуш идентификация, можете все още да гласувате. След това резултатите от първото заседание ще ви бъдат съобщени писмен вид. Второто заседание за втората гласуване ще бъде утре между 10 и 10 и 11 и 30. Окончателното гласуване по работния документ, както е с съответните поправки, ще бъде открит е, в 9 и 10 утре. След е, приключване на гласуването в 11.30 секретарията ще започне да изготвя гласу... Е, да общава гласовете и окончателните резултати ще ви бъдат съобщени в писмен вид. Сега да проверя дали има а, кворум за, първата, а, за първото гласуване. За целта ще помоля всеки от тези, които ще гласуват днес, да поискат думата, като задвижат съответното копче на екрана. трябва да имаме е, съответно минимален брой присъстващи, за да, да можем да гласуваме. Моля ви, заявете присъствието си, като е, натиснете е, копчето за искане на думата. Да, Dat fiind faptul că în urma verificării există quorumul de, uh, pentru a putea trece la votare, Очевидно имаме кворум, така че можем да обявим начало на гласуването. Моля, гласувайте. Имайте предвид, че имаме е, заместници. Госпожа Шнайдер ще замести господин е, Норберт Линц. Е, можете вече да гласувате. Имайте предвид, че за е, това гласуване имате време до 19 часа да предадете първия списък за гласуване чрез е, електронен вод и подписаните е, документ чрез имейл моля, ако е, имате проблеми с електронното гласуване на съответните телефони, можете да се обадите. И така, сега ние да продължим по дневния ред а именно е, изслушването ни по положението с пазара на е, зеленчуци, плодове и зеленчуци и е, вино в контекста на пандемията. Целта на това изслушване да обсъдим начина по който се отразяват мерките около пандемик, пандемията върху е, пазара на е, върху земеделския сектор като цяло и по-конкретно пазара на плодове и зеленчуци и вино. Ще чуем и комисията и съответни за интервенциите, които те е, предвиждат. Е, в две части е, ще е подразделено изслушването. Първо ще чуем някои от нашите гости, които ще ни запознаят, ще ни представят общата картина на европейските мерки и как те се отразяват върху ви, вино, винарството и лозарството. Втората част пък ще разгледаме е, как тези мерки се отразяват върху е, плодовете, е, сектора плодове и зеленчуци. Госта ни в първия панел е господин Тиери Гросте, който е господин Игнацио Санчес, генерален секретар на СИВИ и госпожа Даниела Зандона, която е съветник на, в Европейската федерация по происход на вината. За втория панел нашите гости са е, господин е, Лук Вануербейк, председател на работната група по плодове и зеленчуци, господин Филип Бинар, генерален делегат от Фрешхел и госпожа Олимпия Апостоло, е, търговски координатор на ЕКЕ от Гръцката асоциация на е, консервната, е, производителите на плодови консерви. Всеки панел, след всеки панел ще има въпроси и отговори, като следваме списъка на изказващи се и накрая ще проканя и представителя на комисията да се изкаже в рамките на 5 минути. Без бавене да преминем към презентациите от първия панел и ще дам думата на първия експерт, господин Тиери Косте, за 7 минути. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Бих искал е, предварително да е, припомня е, ролята, която играят винарите и лозарите в, наш, в селското стопанство те, са, те играят различни роли, е, двигател, е, творци, економически фактор, е, имат економическа, и културна и друга роля, разбира се. Бих искал да припомня, че другите всичко това е, представлява един е, блок, в който съществува съответното разнообразие. Е, Разнообразието от различните култури, е, начина на е, терените, на областите, районите, в които се отглеждат съответните сортове и е, организацията сега в, резулт, в момента те преживяват е, особени трудности и е, метеорологични и е, други економически, липса на економическа прозрачност на санитарните мерки, допълнителни осложнения, като Брексит, като данъчните претенции от страна на САЩ в значително зле, особено зле се отрази и локдауна. Въпреки това, аз така, като оптимист съм убеден, че ни чака едно добро, по-добро бъдеще, е, след като преодолеем този период и че нашия сектор ще заеме своето достойно място в бъдеще. За целта обаче би трябвало да, се, е, да разгледаме детайлно всички е, елементи от е, картината ни. Да ви припомня, че ние живеем един период на, преживяваме през период на преход и преустройство на ОСП това представя допълнително предизвикателство и проблеми, освен е, с елемента е, озеленяване или е, ударението върху е, околната среда. Това допълнително ще се е, отрази на, на е, винопроизводителите, е, броя на производство, количеството бе ограничено в последно време Комисията, Европейската комисия прие е, законодателен, временен законодателен акт, е, за да отговори на кризата е, с съответните мерки за подпомагане на отрасала. Тези мерки обаче са различни за различни държави членки и не всички могат да се ползват от тях в е, равна е, мяра допълнително осложняващи проблеми са дългия период на приемане и на прилагане, както и въпреки някои положителни белези, положението си остава доста трудно за е, производителите на вино в Европейския съюз. Неодавна поискахме да бъдат удължени е, мерките е, и е, действието на помощите. В момента очакваме като, не, като негативно последствие ограниченията, които ще променят и търсенето. ще, разбира се, тук ще е, оцелеят е, тези производители, които са по-динамични, по-млади, по-активни и по-инициативни. Ние би трябвало да бъдем наистина проактивни. Е, би трябвало независимо в тази от кризата, да намерим своята ниша, своето място на пазара и да помогнем на този сектор, който е сериозно засегнат от кризата, да оцелее. Целта е, е ясна, за, да, за целта обаче е, този сектор има нужда от помощ което предполага и достъп до фонда за възстановяване, структурни е, реформи. Какви е, ски инструменти разполагаме обаче? Е, многогодишните планове. Например, господа депутати, водим сериозен дебат, е, в е, който трябва да участват всички засегнати страни и освен това Европейския парламент, комисията, съответните министри нашия е, отрасъл се нуждае от нова визия и сериозни инвестиции. Не можем да си позволим да чакаме да се, той да се разпада и да броим след това щетите, да оценяваме щетите. Имаме нужда да ни помогнете и се надяваме, че нашето послание ще стигне до вас и от това ще има ефект. Благодаря. mulțumesc, domnule iar acum dau cuvântul celui de-al doilea. Много ви благодаря, господин Косте. Сега давам думата на втория ни оратор, господин Игнасио Санчес Ригардес, генерален секретар на Организацията Европейски комитет на винарските предприятия за 7 минути. Mr. Sanchez, you have to... Господин Санчес, трябва да натиснете копчето, на което пише изказване. Yes. Hello, can you hear me? Чувате ли ме сега? Почитаеми членове на Европейския парламент, за мен е голямо удоволствие да бъда днес тук. Благодаря ви за тази инициатива. Ние от Европейския комитет на винарските предприятия искаме да ви дадем информация за това, как лозарският сектор е засегнат от пандемията на COVID-19. Това отражение не бе линейно. Отражението през първата фаза на тотално затваряне бе различно от това през втората фаза на новата нормалност. Сега третата фаза на втората вълна на пандемията ще има пък съвсем различно отражение от първите две. Различните вина също не са засегнати по един и същи начин. Нешампанизираните вина бяха по-малко засегнати, отколкото шампанизираните. Международните и националните пазари също по различен начин претърпяха последиците от кризата. Най-напред искам да ви кажа как COVID се отразява върху глобалната търговия. Наблюдавахме безпредседентно намаляване на глобалната търговия по обем и по стойност. По стойност минус 51%, по обем минус 5% е намалението. От марта до август отражението бе различно за различните вина. Шампанизираните вина на практика започнаха да изчезват от международния пазар. Е, там намалението е 30% по стойност и 10% по обем. При бутилираните нешампанизирани вина е, намалението бе 17% по стойност и 8% е, по обем, докато вината опаковани по метода мех в котия имаха увеличение на стоеността с 4% и увеличение на обема с 14%. Средната стойност и цена на виното намаля с 12%. Смята се, че за годината като цяло за нешампанизираните вина намалението ще бъде с 13%, а за шампанизираните с 15%. Но втората вълна ни кара да ревизираме тези цифри. Те несъмнено в края на годината ще бъдат по-високи от предвижданията. Европейския съюз е, през фазата на карантината е, отражението върху тия търговията се изразяваше в 30% от обема и 50% от стойността. Средната стойност на виното на европейския пазар претърпя безпредседентно намаление и започнаха е, да се разпространяват много повече нискокачествените вина. През втората фаза, когато имаше частично възстановяване на търговската дейност и потоци, имаше увеличение на продажбите, но крайно недостатъчно, до 7%. Необходимо е да нормализираме продажбите на шампанизирани вина и да задържим търговията на ниво поне 50% от това, което е била преди. Електронната търговия представлява един разрастващ се канал на търговски сделки в сферата на виното. По време на изолацията там увеличението беше с 180% и около 85% от дружествата ни вече търгуват по интернет. Според научните анализи, които са ни предоставени, Потреблението на алкохол по време на изолацията е останало стабилно или дори е намаляло. Но на пазарите в Европейския съюз потреблението на вино също се е намалило или е останало стабилно от към чистота. Има малко увеличение обаче в Съединените щати, Великобритания, Канада или Китай. И хората се обърнаха преди всичко към вината от собствените си региони. Основните ни износни пазари, от които зависим, показват следните тенденции. Силен спад на стойността на виното в Съединените щати. Комбинация на COVID-19 плюс новите мита за испанските, френските и германските вина – Франция и Германия изгубиха една трета от износа си за Съединените щати в резултат на общото действие на тези два фактора. В Великобритания пък кризата COVID се съчета с кризата на Брексит. Там стойността на търговията спадна с 10% на пазара на Обединеното кралство. В Франция и Италия е, производителите изгубиха Великобритания като основен износен пазар. По-важно е как бяха повлияни самите фирми. По време на изолацията, голямата част от тях претърпяха много тежко отражение. Когато ги интервюираме, те смятат, че последиците на кризата за тях са били много тежки. С 35% по време на фазата на изолация е спаднал оборотът. А очакванията към края на 2020 година с този оборот да спадне до 25%, 25% или с до 25% за нормалните фирми и до минус 35% за микрофирмите. Ние около 20% от вината ги продаваме в края на годината. И също така вътре в Европейския съюз. За това трябва да възстановим този пазар. Там пазарният дял бе значително увреден. Благодаря ви много. Mulțumesc și eu, domnule Brecart, iar acum dau cuvânt. Благодаря ви. Сега давам думата на последния оратор в тази група, госпожа Зандона. Thank you, Chairman, for giving me the floor. On behalf of the European Federation благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря Комисията по селското стопанство и секретарята за поканата да споделя полуките от здравната криза. Преждеговорившите ми колеги ви дадоха най-важните цифри, е, но аз бих искал да подчертая е, значението на географски, на географските означения в винарството в Европа. 67% от обема, 80% от стойността. Без географските означения няма да има европейско винарство. Полуките могат да бъдат подредени в две групи. Първо от нормативна гледна точка стана повече от ясно за нас, че по време на такава една криза – инструментариумът трябва да бъде разнообразен и да бъде мобилизиран бързо. Всички географски означения бяха засегнати, но по различни начини, поради което и подкрепата трябваше да бъде диференцирана. И в Европа се видяха най-различни мерки, най-различни схеми за меса. Във Франция специално, що се отнася до крайните местоназначения, в Испания е, държавата се намеси с частни складови стопанства. Е, нужна е обаче и гъвкавост при прилагането на тези мерки. Що се отнася до стимулирането на пазара, до структурирането или преструктурирането и преобразуването на лозята. Е, за своя сметка бих казал, се уверихме какво означава това, че резервът за такива кризи ситуации бе недостатъчен. Нямаше свежи пари, трябваше да се осланяме на остатъци по различни програми за финансиране на извънредни местни мерки. Много средства, които се прилагат за обичайната дейност, бяха отклонени е, за отговор на кризата. Освен това имаше и диспропорции между операторите. Някои държави членки можеха да си позволят държавна помощ, други не. И това сочи колко е важно да се работи за един истински бюджет за селското стопанство за такива случаи на криза. Установихме също така, че Европейският парламент е наш съюзник. Без вашата подкрепа, без вашата ангажираност не бихме получили е, такава подкрепа, е, нито някои важни дерогации от действащото законодателство. Ние, разбира се, трябва да се вгледаме е, в себе си и установяваме, че нашите колективни, подчертавам колективни управленски инструменти са устой на сектора. Способността ни в това число да регулираме е, добивите, спецификациите, да боравим с браншовите и производителните организации. Кризата сочи, че трябва да заздравяваме тези колективни инструменти за управление. Също така, друга пулка е значимостта на електронната търговия. Е, всички оператори трябва да се насочат към тази възможност – за тази цел обаче европейските институции трябва да премахнат редица пречки на най-различни. Това число защита на географските означения в електронното пространство, овластяването на операторите да ползват цифрова комуникация, било то за оперативни цели или за маркетингови цели. И освен това, Остават много предизвикателства. Както и колегите, бих искал да подчертая, че здравната криза далеч не е приключила. Те първа е, ще се усеща въздействието и все още действат е, ответните мита на Съединените щати. Не знаем какво ни очаква британския изход – така че ние не бихме оцелели без по-нататъчна подкрепа. Трябва да насочим повече вниманието си върху правилата и инструментариума за защита на конкуренцията. И когато обсъждаме е, е, междубраншлово цените, трябва да мислим за това. Трябва да мислим за разпределението на придобитата стойност Доклада Андрея от миналата седмица е много важен в това отношение. И така, аз споменах редица предизвикателства за управлението, за електронното пространство и електронната търговия, общата економическа конъюнктура и конкуренцията, които крият и много възможности на общо европейско равнище. Всички тези проблеми да се преодолеят. Както казах, предстоят тристранните преговори по ОСП. Имаме стратегията от нивата до трапезата, имаме го закона за цифровите услуги. Нуждаем се обаче от вашата подкрепа. Тя все така остава решаваща. И подкрепата на всички европейски институции. Приключва даденото ми време. Благодаря ви. Е, и ви уверявам, че съм на ваше разположение за вашите въпроси. Mulțumim foarte mult е, doamnei Zandona. Благодаря. сега, колеги, е, предлагам да започнем първия кръг на въпросите и отговорите. Всеки колега ще може да се изкаже, ако желая, за минута и половина, след което ще дам на експертите по 4 минути за отговори. Господин Дофман имам думата. Благодаря, господин председател. Числата, които се цитират, са впечатляващи и това се разбираемо, като е, е, си помислим, че виното всъщност е луксозна стока и че в тежки времена е, човек се замисля дали да брекне в джоба си за това. Е, в следващите месеци и години не само в Европа, но и в света е, ще се сблъскаме с този проблем. Имам няколко въпроса. Може би малко повече яснота искаме за това до каква степен до сега законодателната е, рамка е достатъчна, законите, актовете, които сме приели, доколко са успешни и какво да направим следващите години, какво се очаква от нас? кол, какво може да прави самия е, бранш. Разбира се, е, това може би ще продължи не месеци, може би години, е, в което ще се отрази на економиката и може би ще мине доста време преди виното отново да, да хората да посегнат към виното като луксозна стока. Затова ще попитам, ще обърна към сектора какво смятат те да направят това отношение. Питам се после дали е, е, е, какво, как стоят нещата с отношенията с превозвачите Airbus, Lufthansa. Имаме, сега знам, че предстоят избори в Штатите, но би трябвало да очакваме и следващи ответни мерки, така че трябва да помислим. Трябва да сме готови е, за е, евентуално е, ответен удар от страна на САЩ в това отношение. Благодаря. Da, mulțumesc, domnule Herbert. Iar acum dau cuvântul pentru minut și jumătate domnului Paolo De Castro, partea grupului SND. Presidente. Ma innanzitutto un ringraziamento. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на тримата ни гости. Моментът е много труден. И за съжаление сега се развихря втора вълна на здравната криза. И отново се затварят обекти, особено в общественото хранене, ресторантьорството и хотелиерството. И това, за съжаление, ще засегне нашата винарска промишленост. Ние е, предприехме редица инициативи по дерогация – например, много, много важно. И Европейската комисия за щастие се вслуша в някои препоръки на нашата комисия. Е, е, предстоят и тристранните преговори относно нормативната уредба за следващото поколение финансови инструменти за, за, за развитие на селските райони. Нито някъде 10 милиарда се очаква да бъдат на разположение от 1 януари следващата година. И е важно, е, предвид това, че този пакет най-вече е капитален, за капитални вложения, е, важно е да, да, да чуем някои идеи. Каква е, подкрепа бихме могли да, е, окажем на винарството. Е, диверсификацията, според мене, е най-важното направление на работа тук. Благодаря от името на обнова. Госпожа Тодерет има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Моментът е тежък. Новата здравна криза е, ще удари тежко, опасявам се, винарството, поради което аз приветствам е, готовността на Европейската комисия да продължи срока на извънредните мерки. Държавите членки трябва да направят е, своето за осигуряване на складова наличност за частно съхранение на най-високо стойностните вина. Днес са СТО дава възможност на Европейския съюз да отвърне съответни мерки на Съединените щати по спора за между Airbus и Боинг. И следователно Европейската комисия би могла да се възползва от тази възможност в винарството. Понататък очаква се намаление на средствата в селското стопанство, специално обвързаните за винарството. Тоест там се намаляват повече средствата за плащания, отколкото за преките плащания. Агрикол. Э, Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la nouvelle réforme de la PAC prévoit un investissement beaucoup plus important du secteur. Е, извинявам се за техническото прекъсване. Ораторката чете твърде бързо, за да бъде превеждано всичко. Комисията следва да облегчи дистанционния пласмент на виното за да се е, компенсира поне от части свиването на традиционния пазар. Благодаря. și eu, iar acum dau cuvântul doamnei Erlena Lizi pentru un minut și jumătate. Госпожа Рици за минута и половина. Добър ден, добър вечер на всички, господин председател, гости. Благодаря ви за вашите изказвания. Имам някои въпроси на вашето внимание. Впрочем и на вниманието на някои от колегите. Господин Кост, е, една от мерките е, като ти свършил работа, е прибирането на зелено – което е разрешено съответно по дерогация, но то най-вече има отношение към червените вина. И, и мисля, че повече трябва да се направи за розетата. Е, периодът е благоприятен за тях. Е, що се отнася до производство на червени вина, е, големият проблем е съхранението им, особено в класическите сортови райони, като Риоха и Бордо. Е, не смятате ли, че е, трябва да се диверсифицира производството и да се увеличи относителния дял на готовите, готовите за консумация, за да не се налага закупуването на, на и разходването на сериозни средства за е, бъчви. Е, казахте, е, че е, виното в картонени кутии бележи ръст, най-вече благодарение на скандинавските пазари. Но този въпрос, този, този съд, този контейнер има и своето екологично измерение. И а, трябва да се има предвид, а, че по линия на стъклените опаковки, бихме могли да упражним натиск върху производителите е, да е, диверсифицират гамата си с различни е, бутилки с различен капацитет. на вниманието на господин Андона – Е, конкурентното предимство е, е, най-вече е в вината с защитено наименование за происход. Е, в противен случай трудно можем да се конкурираме с новите, с вината от новия свят. Не смятате ли, че консорциуми в това отношение биха ви свършили добра работа? Благодаря, колеги. Моля да се съобразявате с времето, което ви давам. В противен случай няма да имаме време е, за всички. Следващият въпрос от колега. знам, ако ми давате думата, вероятно сте допуснали някаква грешка. Аз щях да задам въпрос в следващата част от това заседание. Вероятно има някакво объркване. Да, да, госпожа Агилар всъщност има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Това изслушване бе насрочено, когато малцина можеха да си представят е, е, е, на какъв удар ще бъде подложен сектора в Европа. И тук се търси повече координация между държавите. Франция, например, дава 170 милиона за винарството, Испания само половината. Повече средства за да се допълнят националните програми за подкрепа и извънредни мерки в средносрочен план. Господин Кост ни представи една отчаиваща картина. Много от винопроизводителите у нас в Испания успяха да продадат на изкупни цени 30% по-низки от предходната година и под себестойността. И какво ще направи Копа Кожека, е, за да не пострада винарството от нелоялна търговска практика? Също на вниманието на господин Рекарте. Тук са засегнати най-вече малките фамилни винарни е, и в резултат от ответните мерки на Съединените щати през идните месеци е, е, ще трябва да насочим вниманието си на популяризацията и рекламата, но знаете, това никога не е решение с бърз ефект. И следователно, коя е приоритетната мерка, която трябва да въведе Европейската комисия? И най-сетне на последната ораторка казвам, че съм напълно съгласна с нея, че кризисният резерв се оказа напълно недостатъчен. Благодаря și eu. Am încheiat lista de vorbitori. Благодаря. Сега из... приключихме с списъка на изказващи се. Сега ще дам отново думата на експертите ни по 4 минути на всеки от тях да отговори. Господин Коста, имате думата да отговорите на въпросите, които бяха зададени. Mr. Cost, please press the speak button. Господин Кост, бихте ли натиснали копчето, на което пише изказване? Извинете. се Не беше добра връзката, чух само името си и нищо друго. Мисля, че не разбирам достатъчно добре това, което бе казано на италиански и на испански. А, мисля, че от а, италианската депутатка чух предложения за различни инструменти. В случай на криза всички инструменти са добри и те трябва да бъдат съчетавани. в зависимост от зоните, от климата, от производителите. И така да се търси добро решение за конкретния район. В Италия е имало търсене през този период, но за съжаление то не можеше да бъде удовлетворено поради ограниченията. Добре е да има помощи за подкрепа на пазара и това да се отнася не само за 2020, но и за 2021 година. Що се отнася до изказването, което бе направено на испански, може би също не го разбрах много добре. Аз обаче поддържам контакти и то редовни с колегите в Испания. Там има много големи проблеми, които COVID задълбочи. Лозаровинарският сектор има нужда от достъп до милиардите евро. Ние нямаме необходимост от милиарди за нашия отрасъл, но имаме нужда от достъп до милиардите, които се отпускат в момента за селското стопанство. Имаме нужда от свежи пари за да можем да преодолеем препятствията, които постави пред нас кризата с COVID. Подчертавам този призив. Необходимо е да бъде направен план и то многогодишен, който да ни позволи да излезем от кризата но и също така да очертае пътя към бъдещето. повечето хора, които се занимават с винарство в момента, са тежко засегнати и трябва да им бъде помогнато да продължат да работят в тази област. Надявам се, че съм разбрал правилно това, което е било отправено като въпрос към мен. Надявам се и че отговорих удовлетворително. Благодаря ви. Yes, Just a moment. Doar o clipă, vă rog. Doar... Moment să mă обичате. Има оратор от Обединената левица, който не е бил в залата. Госпожа Мария Родригес. Тя свързана ли е с системата ни? Не знам, че се ме escucha добре. Entiendo que sí. Бих искала да запитам госпожа Сандона за помощите, които се отпускат и какво отношение биха могли те за запазване на защитените наименования по обем на производство. Е, тъй като в край на краищата е, едно защитено наименование за происход е, не разчита на количествата, а на качеството. И как би могла да се поддържа високата стойност на тези вина при това положение? Да, mulțumesc foarte mult. Iar acum are cuvântul domnul Recarte pentru pat. Благодаря. Сега давам думата на господин Карта за 4 минути. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всички поставени въпроси. Колкото до прилаганите мерки и как са, какъв е ефекта от тях, имаме положителни и не толкова положителни, колкото и, до, и е, цената за дестилация в някои страни цените не е, са били привлекателни за производителите, за да е, така се занимават с дестилация е, складирането, складир, складирането в случай на криза. Много положителна мярка се оказа това. Е, някои фирми е, имаха нужда да складират вина, които нямаха да, нямаше да получат в период на криза е, съответната цена или ще да получат под средната. Това беше добра мярка за тях. И второ, какво може да направи сектора по отношение на реколтата на зелено? Защото ние поискахме е, е, е, частично унищожаване на някои парцели, имахме мерки и инструменти да, да контролираме изпълнението на тази мярка, но ще намалим този вид беритба и ще повишим качеството. Колкото до спора между Боинг и Ербус, очевидно страдаме много от това, ние виж... сме свидетели на ескалация. Поис... Попитах... Подписахме споразумение с нашите партньори в е, САЩ за спазване на принципа вино срещу вино и е, се надяваме Американския конгрес да се ангажира по същия начин, т.е. да извади е, виното извън обсега на спора. Колкото до следващото поколение С, очевидно рекламата е основно е, наше, е, основен инструмент. Трябва да печелим и дял в пазара, и е, стойност на пазара. Така че промоцията и рекламата е много важен. Трябва да работим за насърчаване туризма нашите е, е, компании ще инвестират в е, тази дейност, за да свържат не само потребителя с продукта, но и, но и потребителя с висококачествени продукти. Това е от основно, от, има основно значение за насърчаване на продажбите. Сега Багенбокс, продаване на вино, продажба на вино в кутии, това показва, че хората плащат по-малко, именно защото вината в тези кутии са по-ефтини. и е, именно в отговор на, на вашия призив да намалим е, отпечатъка, е, екологичния отпечатък от производството в бутилирането, прибегнахме до тази мярка, която е много популярна. Госпожа Агилар, какви мерки да се прилагат, за да си върнем пазарите в САЩ? Разбира се, реклама. Трябва ни е, подпомагане за реклама, за да си върнем обратно пазарен дял. Част от нашия пазарен дял бе зет от Аржентина, Австралия, Нова Зеландия. Трябва да инвестираме време и пари е, с, е, да, и да обясняваме на потребителите защо е, е по-добре да купуват нашите висококачествени вина. Става дума и за цена, качество и е, имидж. И това не става с промоция. Трябва да, да е, опростим мерките за реклама. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сандона, Сандона има думата за 4 минути. Благодаря за въпросите. Ще се постарая да отговоря на всички, без да повтарям колегите. Това, като казаха колегите. Сега ще говоря за мерките краткосрочни и дългосрочни. Първо, трябва ни е, продължаване на сегашните делегирани актове за всички пазарни мерки и повече гъвкавост. Всяка държава ценка трябва да преоцени няколко пъти, трябваше да преоцени няколко пъти в рамките на годината какви нови е, фактори са необходими. Основно субсидиарността. Нашите е, обозначения за происход означават, имат различен, означават различни неща на именованието за происход. Трябва ни точни данни за е, газираните вина, е, значи първо продължаване на тези мерки. Какво още може да се направи? да се запазят сегашните мерки, защото е, и ние ще се борим за това. Ново, става дума за ново е, определение на прибиране на зелено. Комисията в предишният е, мандат промени е, това, е, това понятие. Е, тоест, е, можеше да се е, прибира виното на отделни парцели, но това беше не особено ефективно. Някъде се, в някои райони беше е, добре, в други не, но интересно е в този случай да се намалят добивите, защото е, когато намалите е, добивите, положението е благоприятно за всички, защото е по-добре и за качеството, и за околната среда. Колкото до е, гаранциите, осигурявките, е, избирате си последните 5 години най-добрата, най-лошата е, година и е, средното на останалите три години. Това средство, този инструмент е, беше е, добър. Той бе разработен в Италия, беше финансиран по линия на държавните помощи, но за съжаление цените отидаха много долу, много надолу. А всъщност наименованието за происход, фир, марката е нещо, което струва много. Тук има какво още да се направи в краткосрочен план. Колкото до следващото поколение С, напълно съм съгласна с колегата ми, който говори за винен туризъм не можем да прав... говорим, да мислим за реклама на вътрешния пазар, трябва да помислим по какъв друг начин да представим вината си, за да привличаме туристи чрез тях и виртуален туризъм също. Значи трябва да се инвестира в това отношение. Повече ресурси е, да се разпределят на различни оператори. Това ще даде вдъх на живот на нашия съскопански отрасъл. Ако потребителите е, видят е, как се произвежда виното, и как винарството допринася за съответния регион, е, това ще промени отношението към, е, от бранша и ще промени всичко. Така че трябва да инвестираме в това. Вино, е, туризма съществува, но у нас не се използваше достатъчно. Трябва държавите членки да го активизират, да го активират. Колкото до е, сега нещо свързано с дългосрочните ни действия. Трябва да работим по е, директивата за акцизите. Тя е заседнала и е, в задъне на улица последните няколко години. Вино, вино, винарството просто не може да се ползва от това, което е абсурдно. Парите не стоят в, в застой или или а, е, използваш платформа и плащаш за нея, но не трябва да държим затворени а, е, и блокирани средства. Благодаря ви. Mulțumim și noi foarte mult experților pentru informațiile furnizate. Е Благодаря на експертите за предоставената информация, наистина много актуална информация. Сега да минем нататък е, към втория панел от дебата. Сега ще дам думата на господин Люк Вайно Рибек, който е председател на работната група по плодове и зеленчуци. За 7 минути имате думата. Колкото до е, COVID-кризата и е, резултатите, последствията от нея, в началото на е, кризата с COVID, зеленчукопроизводството и овощарството вече страдаше от една криза, която имахме в резултат на ембаргото по отношение на Русия, трудни, тежките, неблагоприятните климатични условия. След това ни удари COVID-а е, странно е да се каже, но в е, зеленчукопроизводството и овощарството нещата стоят различно от е, други отрасли. Хората продължават да купуват плодове и, зелен, плодове и зеленчуци и търговската мрежа отчита увеличение на покупките в последните месеци. Един е, германски е, е, собственик на магазин каза, че за тях COVID е бил като коледа. Наистина, това определя наистина поведението на потребителя по време на, на ограниченията. Хората готвеха повече в къщи, потребителите се насочиха към базисни пресни продукти на съвсем поносими цени. И в това отношение се добавя се, разбира се, и разбирането, че плодовете и зеленчуци са много важни за здравето ни. Но има различия. В глобалната категория на плодове и зеленчуци виждаме различни движения. Например, по-малко се търсаха по-бързо развалищите се е, основни продукти, като например например ягоди и други. Е, бяхме свидетели на ситуации, в които операторите се ориентираха повече към традиционните пазари, в, е, при което продажбите в е, супермаркетите малко намаляха. повече, е, да кажем, продукти, които е, се е, закупуваха в, от заведенията, ресторанти, заведения за обществено хранене, там има значителен спад. Поради затварянето им много доставки за ресторанти, мишлени и така нататък спаднаха. кажем, продажбите на картофи към такива ресторанти е, е, значително спадаха. Разбира се, е, това натрупа допълнителни разходи, които трябва да се поемат от цялата верига. Спадна производителността поради мерки, свързани с санитарните условия и профилактика, съображение за безопасността на гражданите. Увеличиха се разходите за транспорт. Те също се натрупаха и добавиха към разходите крайна сметка, в края на кампанията, най-по-високите цени на пазара не бяха достатъчни, за да покрият всички тези разходи. Основен фактор, който допринесе за така доброто поведение на този е, отрасъл по време на последните месеци е, бе е, е, е възможността за реакция на този е, е, сектор производителите, производствените организации проявиха значителен професионализъм и чувство за отговорност. И е, производителите и в двете сфери, техните е, центрове за сортиране е, наистина се показаха невероятни умения да се справят с е, всякакъв вид трудности като е, е, тук се включват е, превенция на риска, планове за изварена ситуация и други те се адаптираха ежедневно към едни несигурни и променещи се условия и е, необходимостта, изискванията за спазване на непрекъснато променещи се условия оцеляването им бе възможно поради е, благодарение на тяхното организиране в, е, в е, групи. По-отделно и самостоятелно не биха се справили. Общо взето, каква е реакцията на Европейския съюз? Европейския съюз реагира адекватно, като излезе с насоки за единния пазар, който да бъде открит и за пакетирани, и за проестни продукти много е, митническия контрол, проблемите свързани с него бяха решени. Комисията реагира много ефективно и ефикасно е, към заплахата да е, бъде спряно свободното движение на сезонните работници. Те имаха една твърда реакция, която беше отрешаващо значение поради различните непрекъснатите промени и объркваща информация, която е, предоставяха държавите членки. Освен това, комисията предостави технически възможности и за гъвкавост е, в е, това отношение по отношение на, на производствените организации, макар че имаше възражения в държавите членки и целта бе постигната. И е, едно разочарование беше факта, че комисията не се съгласи да инсталира апликацията за система на кризисти с а, а, един специален бюджет, за да компенсира загубите на сектора в резултат от COVID в, в, е, по отношение на зеленчукопроизводството, например, можеше да се предвиди изтегляне на продукти, които не, не се продават. Тоест, е, в лицето на кризата не се създаде конкретен фонд за подкрепа на производствените организации не получиха финансова подкрепа тези организации. Пет урока, пет полки. Първо, европейския сектор на плодове и зеленчуци е устойчив, е, интензивен по, есте, по е, съществото си. Това трябва да отчитаме и това и трябва да го имаме предвид, преди да налагаме нови условия. Съществува убеждението, че потребителя гледа на европейските зеленчуци и плодове като на здравословни и безопасни. Научихме е, е, и видяхме значимостта на частния сектор и е, възможността за реагиране на този сектор, която е, се дължи предимно на, на възможността ни да работим заедно. Време е да изработим политики, които стимулират и приоритизират усло, усло, е, усилията да се работи в кооперативи. Благодаря. Mulțumim și noi, domnului Ivan Olbec, iar acum dau cuvântul domnului. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на господин Филип Бинар, за не повече от 7 минути. Заповядайте. Mr. Bina, please press the speak button. Господин Бинар, бихте ли натиснали копчето за изказване? Is it all, all right now? Сега чувате ли ме? Тогава ще започна от начало. Надявам се, че този път връзката няма да прекъсне. Искам да благодаря на Комисията по земеделие и нейния председател за организиране на това заседание, за отразение, отражението на COVID-19 върху отрасъла на зеленчуко, производството и производството на плодове. За мен е чест е, да ви запозная с обществено-економическите трудности, които пандемията създаде за нашия сектор. Най-напред искам е, да подчертая, че ние много високо ценим бързата реакция на Европейския съюз на първоначалните трудности, които изпитваха предприятията, когато пандемията започна да се разпространява. По-специално, е, много сме благодарни за бързата реакция, за затваряне на границата, с зелени коридори, за бързо развалящите се продукти, създаването на насоки за движение на сезонните работници, които бяха от огромно значение за събирането на реколтата, инструментите и мерките за гъвкавост по ОСП, гъвкавостта на програмите за реклама и въвеждането на нови процедури за постъпване на предложения за финансиране, улесняване на търговията, като да кажем чрез мерки като електронното сертифициране, сега възприяте и за 34 от нашите износни пазари и създаването на възможности за подпомагане на отрасъла чрез държавни помощи ние демонстрирахме устойчивост, реагирахме на паническото изкупуване на стоки, успяхме да се приспособим към последните изисквания на потребителите, например за пакетирането, успяхме да репозиционираме продажбите към нови търговски обекти, включително в интернет и се справихме с последиците от затварянето на хранителните заведения – което изискваше да се насочат продуктите към други обекти. Сега а, искам а, да ви кажа в какво се състоят трудностите на нашето положение. Плодовете и зеленчуците се смятат за основна хранителна стока и доставките бяха гарантирани, но това не означава, че по-нататък ще работим както сме работили винаги до сега. За това трябваше да бъдат предприяти много стъпки за приспособяване. През май месец тази година Fresh Фел Европа проведе оценка, анализ за различните трудности във веригата на доставки, като например затруднения свързани с работната сила, материално-техническото снабдяване, търговията и пазарите, допълнителните разходи и други странични ефекти. Според нашата преценка, допълнителните разходи в резултат на пандемията за нашия сектор възлизаха на най-малко 500 милиона евро на месец, което означава по-конкретно 350 милиона евро е, на етапите събиране на реколтата и пакетиране, 150 милиона за по-високи транспортни разходи, е, там увеличението на разходите е с 25% поради закъсненията и това, че едни и същи превозни средства отиват до крайната дестинация натоварени, но се връщат празни. По време на първите месеци на пандемията продажбите на плодове зеленчуци бяха стабилни в повечето категории, но някои категории като аспержи, ягоди и е, покълнали семена е, се натъкнаха на трудности, защото много по-бързо се развалят. Като цяло, пазарът на плодове и зеленчуци през първите 6 месеца от 2020 година показа стабилни резултати и индикатори от към обем и увеличение на стойността при търговията вътре в Европейската общност и при вноса от трети е, страни. За съжаление, износа на Европейския съюз намаля с 9% преди всичко поради несигурността за достъпа до пазарите, което означаваше допълнителни рискове. При ябълките, при крушите търсенето е доста стабилно, доста се търсят тези плодове. Но, както казах, при аспержите, ягодите и покъналите семена много повече зависехме от подсектора хранителни заведения. Поради економическата криза цените са поставени под все по-голям натиск, след като най-напред в началото на пандемията те бяха стабилизирани и имаше доста стабилно търсене на първокачествени продукти. Сега, с разрастване на економическата криза, на ниво продажби на дребно се чувства все по-голямо напрежение. Както казах, стои въпросът с пакетирането. Материалите трудно се доставят, трудно се организира рециклирането. Освен това, отрасълът на хранително, хранителните услуги, кетеринговите услуги продължава да страда от нововведени ограничения из целия Европейски съюз. И тези ограничения на практика водят до ефект на доминото. Те засягат в крайна сметка и производителите на плодове и зеленчуци. Мисля, че препоръките на, комисия, на, на съвета 2020-1475 от 13 октомври трябва да бъдат приложени на практика. Те изискват координиран подход към ограничаването на свободното движение в резултат на пандемията COVID-19. Препоръката се подчертава, че онези, които пътуват с важна цел, като сезонните работници, не трябва да бъдат поставени под карантина. Искам също да кажа, че трябва да продължи комисията да поддържа и да разширява възможностите за търговия с плодове и зеленчуци. И сега ще се спра накратко на стереотипите при потреблението. Променящият се начин на живот в резултат на падемията е възможност да се стимулира потреблението на пресни плодове и зеленчуци, тъй като потребителите са наясно с техните качества и значение в период на пандемия. Предстои приемането на стратегията от стопанството до трапезата и тази стратегия ще има много важно значение през 2021 година, обявена от ФАО и Световната здравна организация за Международна година на ООН за плодовете и зеленчуците. Сега позволете ми да приключа изказването си и е, готов съм да отговоря на въпросите за трудностите, които изпитват нашите колеги в отрасъл на плодовете и зеленчуците в резултат на пандемията. Председателят. Благодаря. Давам думата на госпожа Олимпия Апостол за не повече от 7 минути. Благодаря ви. Най-напред искам да благодаря, че позволихте на Профел да разисква трудностите след началото на пандемията и е, да ви кажа как се справяме с помощта на Европейския съюз. Профел е Европейско сдружение на преработвателите на плодове и зеленчуци. Представляваме над 500 преработвателни предприятия в 11 държави членки. Като тук работим с замразени плодове и зеленчуци, изсушени плодове и зеленчуци, консервирани плодове и зеленчуци. 25 милиарда евро е оборотата, 80 хиляди са заетите в нашия отрасъл. Пандемията от COVID създаде огромни трудности в нашия отрасъл. Различните мерки за ограничение, които възприеха всички правителства, се отразиха драстично върху веригите на доставка. Фирмите направиха максималното да се приспособят, за да осигурят е, храна с високи хранителни качества, същевременно на достъпни цени. Ще ви дам три примера за начина по който наши фирми е, бяха засегнати от пандемията, както и за начина по който реагира на тази пандемия Европейският съюз. През пролета имаше мерки за ограничаване на движението на хора. Например, затваряха се границите. И Основните ни притеснения бяха свързани с недостига на сезонни работници за събиране на реколтата. Често пъти берачите идват от други страни в Европейския съюз или извън него, като Албания или Марокко. Затварянето на границите пречеше на тези работници да пристигнат там, където са най-необходими. Европейският съюз тогава даде насоки за прилагане на ограниченията и сезонните работници в земеделието бяха признати за особено важни работници. Беше им позволено да минават границите и така реколтата бе събрана. Комисията също тъй прие насоки по теми като безопасно завръщане на работното място. Бяха възприяти мерки за безопасност, независимо дали става дума за кантори или е, за заводи или преработвателни предприятия. Тук трябваше да се избягва заразяване, но същевременно предприятията да продължат да работят. Така трябва да се постъпи и сега. В Гърция в момента не се мисли по този начин. Когато определен брой работници в един завод дадат положителен тест, здравните органи затварят цялата фирма за 10 дни, включително и нейните транспортни подразделения или подизпълнители и материално-техническата организация. Така се създават затруднения в веригата на доставки на храни из цяла Европа. Друга тема, която бе предмет на пряко внимание от страна на Европейския съюз е темата за пакетирането. На 1 април бяха въведени в действие конкретни правила за етикетирането и пакетирането. Фирмите обаче бяха много затруднени от кризата с COVID. Доставчиците спряха доставките и така не можеше да се произвеждат е, етикети, отговарящи на новите изисквания. И стигна се до опасността да се печатат стари етикети, които не отговарят вече на новите изисквания. За щастие, усилията ни тук а, е, дадоха резултат. Имаше координация между държавите членки и така етикетите продължиха да се печатат без затруднение. В заключение, в цялата верига на доставки имаше страшно много проблеми. Някои е, от тях са свързани е, с наличието на сезонни работници, прекъсването на производствените процеси, дефицитите на стоки поради нарасналото търсене насоките от страна на Европейския съюз за всички държави членки са страшно полезни за преодоляване на подобни проблеми. Повечето преработвателни фирми останаха отворени въпреки невероятно трудните условия и въпреки, че беше много трудно да се осигури безопасността за техните служители и работници. Отрасълът е фундаментален – и успя да се справи с нарасналото търсене на плодове и зеленчуци от страна на потребителите, които търсят безопасни продукти, качествени продукти, които да не се развалят бързо. Смятам, че се справихме. Нямаше дефицит на нашите продукти магазините из целия Европейския съюз. Обаче новите изисквания за безопасност доведоха до нарастване на производствените разходи. Пандемията принуди всички ни да преосмислим приоритетите си. Приоритетите на економическата дейност, приоритетите при вземането на решения също трябва да бъдат преосмислени. Бързият, лесен достъп до достатъчна и качествена храна не се оказа нещо, което не е дадено. Тук има процеси, в които участват стотици фирми. И затова дружествата трябва да мислят за начина по който работят тези фирми, за инвестициите, които са необходими там. Трябва да има общо европейска оценка на това, което ние правим преработката на европейските плодове и зеленчуци. Благодаря ви. Le mulțumim și noi experților pentru informațiile furnizate, iar acum vom... Благодаря на всички експерти за техните изказвания. Сега ще дам думата на колегите, които ще се изказват по минута и половина, а експертите ни ще имат по 4 минути, за да отговарят на, задаването, на зададените въпроси. Най-напред колегата Сандър от НП. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Здравейте всички. Бих искала първо да е, приветствам действията, предприяти от е, градинарския и зеленчукарския отрасъл по време на кризата. Вие продължихте да отглеждате, да произвеждате и търгувате, независимо от проблемите и, и порасналата себестойност. С затварянето на експортните пазари и почти е, е, затварянето на цялата развлекателна и съответно хотелиерско-ресторантска промишленост, вашият отрасъл пострада много и опасявам се е, ще понесе още от удари съответно бяха приети общоевропейски мерки. Днес кризата продължава и е, търпим все така неяснота и несигурност пред е, втора вълна на пандемията. Възникват е, много въпроси за съпровождащите, специално нормативните мерки, които са необходими. Можете ли да ни кажете повече за онова, което е неотложно необходимо към момент? Бих искала също така да споделите с нас вашите очаквания и, и позициите, от които не бихте могли да отскъпите, отстъпите е, в хода на сложните преговори и, и контакти във връзка с оттеглянето на Великобритания от Съюза. Какви са вашите очаквания? Благодаря. Благодаря. Госпожа Клара Агилера за минута и половина има думата. Благодаря. Здравейте всички. Благодаря на е, представителите на отрасъла за техните изложения. Аз бих искала да се спра на някои аспекти, специално е, на вниманието на господин Бинар. Е, който говори за високата себестойност по време на пандемията, във връзка с всичките защитни мерки за работниците. Господин Бинар, е, бихте ли могли да кажете как, какво точно се изразява е, по скъпването? Тъй като то няма да ни отниме, да ни отмине и за напред. И фактически кой понася тежестта на това поскъпване? Производителите или потребителите? И как Нали, кой ги поема? Това е. Дали търговската а, мрежа а, или, или производителя? Аз мисля, че нещата няма да се променят кой знае колко до следващото лято. И какво бихме могли да направим? Кажете, какви мерки според вас биха били най-подходящи, за да ви се помогне? Hilde Vautmans, pentru un minut și jumătate, are cuvântul. Следващото изказване за минута и половина. Thank you very much uh, for all the speakers for the... Благодаря на, на всички за интересните uh, представения честно кажа, да ви кажа, е, градинарския е, отрасъл се справи наистина добре. Е, не пострадаха доставките на плодове и зеленчуци по време на пандемията. Аз разговарях много с производителите от отрасъла и установявам, че те са могли да пласират е, значителен обем от е, продукцията си на място е, при вратите на фермата. Как да направим така, че потребителят по-лесно да стига до вас? На второ място очертава се нова масова карантина – е, не на последно място в Белгия и в други страни. Вие готови ли сте за това? Е, тъй като с втора карантина, след това е, коледа, нова година, какво можем да направим, за да помогнем на вашия отрасъл? И на трето място сезонната работна ръка. Какво да направим така, че по време на следващия сезон е, нещата да са по-добре. Господин Левретон, е, благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за това, че до някъде ни вдъхнаха увереност. Колкото разбирам, производството на плодове и зеленчуци на общоевропейско ниво устоява на кризата, но това е конюнктурна констатация. Мен ми се ще да знам структурно как стоят нещата. Обръщам вниманието ви на тежките последици от общата селскостопанска политика във Франция, специално за плодовете и зеленчуците, за плодните дравчета, които намаляват по площ с 40% за 20 години е, и то, е, да не говорим, че са засегнати и картофите, в които е, Франция е водещ. Аспержите с 50%, карфиола 34%, 25%, морковите 20%, тиквичките и така нататък. Мога да продължавам. Причините са общоевропейските. Първо това е единия пазар, който ни удари – всеки знае, че цената на труда във Франция е по-висока, отколкото другаде. И Германия, Холандия, Испания се възползваха от е, е, това. И е, на второ място неспособен се оказа Европейския съюз да развива късите разпространителски вериги. Фактически се стимулира производството, което е по-далеч от пазара, в ущърп и на околната среда. Фактически не се получи равновесие между пазарния либерализъм и националните интереси и интересите на околната среда. И пандемията, според вас, изостри ли тези противоречия? Можем ли да кажем, че Европейския съюз, специално що се отнася до плодовете и зеленчуците, се справи по-зле от други по света по време на пандемията. Господин. Благодаря за този дебат. Важно е, е да не да, да не благодарим само на, на е, производителите, но и на е, всички заети в този сектор, които при много трудни условия опазиха сектора. Сега сме на вечерието на втора сериозна криза с е, е, коронавируса. Положението май не се променя. Трябва да е, се възприемат по-високи стандарти на безопасност в бъдеще, но това ще се отрези и на, на доходите. Би трябвало да се борим и за, за прилични доходи. Забелязвам и в Германия че е, нивото на заплащане на сезонните работници особено е много ниско, е, а условията до голяма степен, в които те работят, са неприемливи за е, работещите в Европейския съюз. Как е, в бъдеще ще подобрите тези условия на заплащане и на, на труд? зная, е, трябва да се говори и с предприемачите, големите вериги, които купуват тези продукти, да им се каже, че е, това вече е неприемливо и че е, този натиск върху цените не е приемлив. И второ, стратегията от тук нататък ще можете ли да я, да я, да я приложите, т.е. 50% по-малко пестициди? И втория въпрос, регионалния подход, е, тук е въпрос на време. Как е, ще е, противодействаме на регионални кризи и как ще ограничим тази зависимост от кризите сред регионалните предприемачи и фактори? господин Хонг. Франко Емануил, минута и половина. трябва да мислим не стандартно, да отговаряме, да, да съчетаем местното производство с местното търсене. Трябва да се е, е, революционизира е, стратегията от полето до трапезата. Трябва да мислим за фермерите, как да ги спасим от непрекъснатото качване на цените, цените от е, е, големите вериги. Да прокарваме принципа малкото е, е хубаво, е красиво, Нашите потребители искат да знаят точно какво купуват, е, происхода на, на храната, как е произведена. би трябвало да помислим и за надматериалните навици, е, ежедневните навици на хората. Не можем да забраняваме конкретни пестициди и да е, спрем вноса от сами, които ги прилагат. Не можем да имаме по-строги правила с е, по-слаби правила на труда и би трябвало да благодетелстваме е, тези, които разработват сектора. Не трябва да зависим толкова от е, торове и е, фуражи и да използваме в максимална степен биопроизводството е, на високи, е, с високи, високо качество. Като се стремим да отговаряме на местното производство, отговаря на местното търсене. Благодаря. Холмгрен пар да се надявам, че този път ще е, се получи връзката. Благодаря ви отново за една много и много е, интересна и важна дискусия. В началото на кризата подчертахме колко е крехка е, сигурността на доставките, на производството доставки в Европейския съюз. Какво мислят древните производители за това, че общия подход на съвета не обръща особено внимание към е, подпомагане на местните пазари и веригите на доставки. Потребителите го искат и фермерите искат подкрепа в това отношение. Как можем да взаимодействаме, за да се използва тази възможност да се, гаран... да се дадат гаранции на... На... или да гарантираме по-къси вериги на доставки? и да предотвратим е, да имаме защитна бариера срещу подобни прекъсвания на веригата в бъдеще и да имаме една устойчива система на прехрана. Освен кризните фондове, как в дългосрочен план може да се създаде такава система? и е, какво очакват от нас законотворците, дребните и малки производители и от комисията, разбира се, за да могат да е, осъществят този преход безболезнено. Благодаря. Благодаря на всички изказали се колеги. Сега да дадем възможност на експерти да отговорят. Ще ги помоля да отговорят на поставените въпроси. Сега господин Ван Ойберг за 4 минути. Благодаря ви за интересния дебат, интересните въпроси, които поставихте. За мен основно значение в е, сферата по две и зеленчуци е ролята на производствените организации. Те са тяхната е, функция, тяхната роля е да защитават производителите, да ги обединяват, да засилват позициите им в е, хранителната верига. Имаме и обща организация на пазара от 96-та година насам и мисля, че това е добър подход. Няколко са преимуществата. Обединява малки и дребни фермери. В моята страна, например, 80% от фермерите са организирани в такива групи те имат съответната позиция в Хлиналата верига. Това не означава, че са в състояние да се преборят с пазара. Е, проблема е много труден, знам, но когато става дума за местни пазари, къси вериги. Не ми харесва е, да бъде поставен въпроса така, едното или другото. Мисля, че тези неща само трябва да имат допълващ характер, допълнител, допълваща роля. Ако е, погледнем какви са фактите в е, този отрасъл, виждаме, че много фермери имат устойчив е, ви, е, продукти на добро качество, но те продават и продукти в, на място, във фермата. Това са взаимно допълващи се действия. Какво трябва да направим? Мисля, че трябва да напреднем по отношение управление на риска. Това за мен е отрешаващо значение. Следователно, производителските организации, системата на общия пазар, организацията на общия пазар, е, там е мястото да, да е, помагат за борба с кризите. Помна кризите с ембаргото срещу Русия. Имаше една система на е, не прибиране или прибиране на зелено. Успяхме за 10-14 дни да е, приложим тази система на практика, така че ето е, това е начин за управление на риска. Разбира се, рекламата също е много важно нещо. И последното, да работим върху износа и експортните възможности. Имаме продукти, които могат да се продават по цял свят, които се търсят по цял свят. Така че да не пренебрегваме износа. В това отношение сме много силни и нека да изиграем добре картите си навсякъде в света. Благодаря ви. Благодаря. Господин Бинар, имате думата за 4 минути. Благодаря. Първо ще отговоря на въпрос, който беше поставен от а, първите задали въпроси за цената в хранителната верига. Ако а, помислим, а, се върнем назад към първата част от пандемията, имаше добри условия. Търсеха се продукти, зеленчуци и плодове. Имаше достатъчно търсене. имаше е, ниска реколта миналата година, така че това даде възможност да се е, удържат добри цени имаше случаи, когато 10, е, имаше цени, които бяха е, с 10-15% е, по-низки, но те успяха да удържат сега поради социалното дистанциране, изискванията за безопасност, допълнителните разходи за транспорт. Всичко това бе частично компенсирано при първата вълна. Сега влизаме във втора вълна, която ще е малко по-сложна, понеже всички тези разходи си остават. Аз казах, че в презентацията си ще изпитваме натиска всяко отношение. Разходите за пакетиране, за рециклиране и това ще се добави към другите постоянни разходи, плюс натиска върху цената – Тоест положението между юни, май и юни, когато е, е, по отношение на биопродуктите и сега, например, е, Китай, например, в Китай трябва да погледнем Китай, които излезаха от първата вълна и с много сериозни последствия за потребителя. Но нещо друго, да да не забравяме какво ще означава Брексит, допълнителни разходи за сектора, за митническата администрация, допълнителни мита, които може би ще се наложат. Трябва да сме много внимателни и да за да удържим сектора, да бъде устойчив и да може да поеме тези завишени разходи въпросът какво да се прави в следващите няколко месеца. Съгласен съм с Люк за износа. Наистина, износа е един от елементите, които в момента страда. Трябва да се утвърди цифровизацията в това отношение, в която временно се въвежда. Има и други елементи, например, онлайн одит, за да се улесни контрола върху износа към страни, които искат от нас съответния протокол. Това е устойчив износ, е важен елемент. Малко съм е, така склонен да не се съглася с общ, дебата местно и глобално и понятието за регионализация, мисля, че има различни е, канали в това отношение и всички те трябва да бъдат е, проучени, използвани. Потреблението трябва да се насърчава чрез е, реклама и промоция и трябва да използваме всички налични средства, за да увеличим консумацията и потреблението на, сред европейските потребители все още сме на, а, не сме достигнали 40-те грама плодове и зеленчуци на ден, които се препоръчат от Световната здравна организация. Ние сме на 345 или нещо такова. Госпожа Олимпия Апостоло за не повече от 4 минути. Благодаря ви много. Бяха поставени много въпроси от евродепутатите и е, ще се опитам да отговоря на максимален брой от тях. Най-напред, за нашия отрасъл преговорите за Брексит, които се провеждат в момента, са изключително важни. Отрасълът на преработените плодове и зеленчуци ще пострада много, ако Великобритания напусне без сделка и пазарът на Обединеното кралство ще ни постави в много неравностойно положение, особено ако има отделни квоти за пазара на Великобритания и за европейския пазар. Силно се надяваме, че макар и в последната минута до договаряне ще се стигне. Специално отрасълът на преработените плодове и зеленчуци е силно засегнат от спора между Боинг и Ербас. На пръв поглед връзка между двете няма, но все пак ние страдаме. Е, страдаме от това, че се налага 25% мита. И това се отразява върху обема на износа. При консервираните плодове и зеленчуци мога да ви кажа, че в някои години само гръцкият износ на компоти от Праскови за Съединените щати е стигал 50 милиона долара. Значи говорим за сериозни обеми, за големи цифри и се надяваме, че в този тип отношение решение ще бъде намерено бързо. В противен случай целият отрасъл ще бъде завлечен в спорове, които нямат нищо общо с нас. Що се отнася до цените на нашите продукти по време на пандемията, макар че търсенето на преработени плодове и зеленчуци бе високо и ние много работихме за да откликнем на това търсене, цените не се повишиха. Ако сте следили процесите, знаете, че способността на производителите да се противопоставят на големите е, супермаркети е много ограничена. И даже е, тези супермаркети не винаги са мултинационали. Когато особено са малки, местни, семейни предприятия, може да се договаря за цени. По отношение на краткосрочните перспективи е, за сложните търговски вериги, е, нашите продукти са преработени, т.е. те могат да бъдат изпратени навсякъде по света. Не можем да искаме нашият пазар да бъде изцяло защитен от конкуренция и продуктите ни да се потребяват само на място в Европа. Ние обаче ще настояваме на високите стандарти на продукцията преди всичко. Трудно е да се осигурят такива стандарти в настоящия период, но говорим за стандарти за защита и безопасност на работниците, стандарти за качество, Нашите стандарти в Европа за всичко са много високи. За да можем да ги опазим, да, ще трябва да изнасяме. Но същевременно е важно и производителите, които внасят продукция в Европейския съюз, да се съобразяват с стандарти на същата висота. Благодаря. Благодаря на нашите експерти за дадените отговори на въпросите. Естествено, селското стопанство е изпитва сериозни проблеми в днешно време. Ще дам думата сега на представителя на комисията за 5 минути, за да направи обобщение на този много интересен дебат и да изведе заключение. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с вас, че дискусията бе много богата. Има известно препокриване на двете направления, за които говорихме Трудно ми е да се вместя в 4 минути, но ще се постарай. Ще кажа три неща в светлината на кризата с COVID е, и за да представя работата на комисията за подпомагане на отрасъла в това тежко положение. Първо, нашата идея е да се върнем към нормалните обстоятелства, защото наистина сме поставени при напълно извънредни условия сега максимално искаме да се върнем към положението от преди да избухне пандемията COVID, когато пазарите функционираха гладко, без сериозни сривове. В същия контекст бихме желали да работим в помощ на европейската економика, тъй като нашите съграждани в момента се намират в състояние на пълна несигурност. Голяма част от тях са изгубили работата си, харчат си спестяванията си и това никак не помага на високо ниво на доверието. Хората просто не вярват. На второ място ще коментирам диалога с парламента и мерките за подпомагане на отрасъла. Първо, пазарите трябва да останат отворени. В началото на кризата основните ни усилия бяха насочени към това да няма излишно блокиране на свободното движение на работници, особено сезонни работници. Да има достъп до съставки, до продукти, до материали за опаковане и прочи. Това, което наистина доведе до разлика в сравнение с началото, бяха не само парите, а усилията ни пазарите да останат отворени. Нищо не може да помогне на един земеделец, ако той не може да изнесе продукцията си на пазара. И затова ние акцентирахме върху това да премахнем препятствията за достъпа. Дискусиите ни в съвета на министрите на земеделието, дискусиите ни с комисаря по това време бяха насочени именно към това. По отношение на винопроизводството, и на плодовете и зеленчуците приехме мерки през април. Вашата комисия е, сметна, че мерките ни не са достатъчни. Заедно с комисаря направихме нов проект на мерки. Е, например, във винопроизводството извънредно складиране, помощ за дистилирането, е, осъществяване на проверки и контролна дейност, за да може да се осъществява износ. Това беше част от нашите мерки. Но разбира се, трябва да обърнем внимание и на изразходване на парите, с които разполагаме. Година след година е имало отпуснати средства, които не са освоени, не са стигали до нашите винопроизводители. Това въжи и за току-що приключилата финансова година. Все още не са излезли последните числа, но смятам, че неосвояването на общия бюджет е в размер на около 10-15%. Много важно е това да не се допуска едната година. В момента комисията работи върху нов пакет в отговор на вашите искания. И този пакет ще бъде съпъстван от финансови средства, но те трябва да бъдат освоени изцяло, за да помогнат на производителите. Сега ще се спра на измерението търговия. Е, тук е, бяха изказани доводи за, против това, което правим, обаче е, ще се спра на някои неща, които са реални рискове и за двете направления. Първо, е, беше споменато в последното изказване, че все още има висящ спор между Airbus и Боинг. Е, е, ако не се договорим, всички ще изгубят. Сега комисията мисли дали да не въведе мита за продукти от САЩ, които влизат на европейска територия. Това обаче далеч няма да е предпочитано от нас решение. Комисията публично е заявявала, че ако е необходимо, тя ще се възползва от правата си в Световната търговска организация срещу САЩ. Брексит също бе споменат като предизвикателство пред отрасъла на плодовете и зеленчуците, тъй като те са нетрайни стоки. Дори ако има сделка, достъпът на нашите продукти там може да бъде затруднен. Стандарти – Доже, доста изказвания бяха посветени на тази тема. Хората трябва да знаят, че това, което се внася в Европейския съюз, отговаря на нашите собствени изисквания. И тук много внимателно ще следим инициативите в светлината на стратегията от стопанството до трапезата за да не допускаме нелоялна конкуренция между нашите производители и производителите от трети страни, които далеч не отговарят на подобни високи изисквания. Толкова от мен, господин председател. Благодаря много, господин директор. Бих желал да благодаря сърдечно на всички, които се изказаха. Благодаря на нашите експерти. В отраслите, които разисквахме днес, проблемите са много. Но чухме ценни препоръки от специалистите, поканени на днешната дискусия. Далеч дебатът ни не е изчерпан. А и това не са единствените проблемни отрасли в момента. Ще продължим да работим съвместно с комисията, водени от убеждението, че само съвместно ще намерим най-доброто решение, което да помогне на европейските замеделци. През последната седмица успяхме на пленарно заседание да приемем трите регламента, които ще се превърнат в много силно оръжие за подпомагане и на замеделците, и на потребителите. Същевременно сме убедени, че държавите членки трябва да разполагат с по-широка гъвкавост при изпълнението на правилата на тези регламенти при изпълнението на проекти, разработени на основа на тези регламенти, тъй като политиката е доста сложна и от гъвкавост се нуждаем. По отношение на плодовете и зеленчуците, има една много важна тема, за която не говори нито един от специалистите ни. Програмата за плодове и зеленчуци в училище. Това е програма, която трябва да продължи да съществува. Изпълнението и също трябва да продължи. Чрез нея се оказва много реална подкрепа на онези земеделски производители, които могат да се възползват от къси вериги на доставка. А от друга страна се гарантира здравословно хранене на онези деца, които отивайки на училище, могат да получат нещо, до което нямат лесен достъп в семействата си. Благодаря още веднъж на участниците, на специалистите, благодаря на преводачите и на техническите служби. Благодаря на всички и приятна вечер.